colleagues, uh, please take your seats. Колеги, моля заемете местата си. Can you please uh, close the doors and please take your seats? Моля, затворете вратите и заемете местата си. Okay, please take your seats immediately. It's a... Моля, колеги, всички да седнат по местата си незабавно, за да можем да започнем изслушването. Добър вечер на всички. Времето ни е много малко и вече започваме по-късно с няколко минути. Затова минаваме направо към изслушването. Първо искам да ви поздравя с добре дошли, също така и кандидатът за комисар госпожа Райхерц. членовете на комисията по правни въпроси, права на жените и председателя на комисията Либе. Искам да ви информирам, че с писмо от 3 юли Барозо пише, че ако този кандидат комисар бъде назначен, в ресор права на човека. След няколко думи от господин Слобода и господин Гар... Гарсия Перес ще започнем с встъпителните думи на госпожа Райхерц. След това ще трябва да останат само координаторите Както реши председателския съвет във връзка с това изслушване, изслушването не трябва да трае повече от 90 минути и затова ние сме структурирали въпросите и отговорите във връзка с тази схема. Искам да се извиня на членовете на трите комисии за това, но когато става въпрос за изслушване, така стоят нещата. Не искам не искаме да създаваме прецедент за основното изслушване, което ще се проведе през есента. Госпожа Мейер. Благодаря, господин председател. Казвам се Вики Майер. По имейл съм подала жалба че не ми беше разрешено да задавам въпроси. Искам да подчертая тази жалба още веднъж. И ние трябва да имаме възможност да вземем думата. Благодаря. Okay, thank you for putting your objection uh, so politely and effectively. Uh, Благодаря за вашето възражение. Включени са в протокола и минаваме към първото изявление на господин Свобода. Благодаря, господин председател. Също искам е, да поздравя членовете на комисиите Либе, Юре и ФАМ, но най-вече госпожа Мартин Райхерц, кандидат за комисар. Искам да подчертая, че сътрудничеството между нашите комисии е много важно, защото има области с общи интереси. Също така има области на отговорност на кандидата за, на кандидата за комисар, които се припокриват с областите на отговорност на комисията Юри. Именно гражданските права, семейното право, е, частното търговско право. Това са областите, които, върху които ще се съсредоточат членовете на Юре в техните въпроси. Сигурен съм, госпожо, че ако бъдете избрана, сътрудничеството с вас ще бъде изключително плодотворно, така както и в миналото и с госпожа Рединг, когато ръководеше тази служба. И нека да дам думата на госпожа Гарсия Перес от комисията ФАМ. Благодаря. Señor presidente. Eh, buenas tardes a todos los colegas, a todas las... Добър вечер на всички колеги. Искам да поздравя госпожа Райхерт сърдечно. Аз съм председател на комисията ФАМ и ние смятаме, че компетентностите а, ще се припокриват с вашите отговорности. Във времето, с което разполагаме, ще ви зададем въпроси, които са важни за нас. Политиката на равноправие е хоризонтална политика, която трябва да намира отзвод във всички европейски политики. Това е важно за нас. Това са въпроси като, например, борбата с борба с насилието между половете, защита на майките, жени в управителни органи. Също така положението на жените, когато става въпрос за кризи, например репродуктивната е, правата на репродуктивна способност. Това са важни въпроси, които ще зададем в рамките на днешното изслушване. След това ще дадем думата на отделните колеги от нашата комисия. Благодаря. И сега да преминем към въпросите. Госпожо Райхер, вие ще направите първоначално изявление. Виждам от комисията Либе, но първо вие ще направите вашето встъпително изказване и след това ще преминем към въпросите. Ако не възразявате, ще мина на френски язик, тъй като съм учила право преди много години на френски язик. И така, ако не възразявате, ще говоря и на английски. Присъствието ми днес тук е, е в резултат на избора на Вивиан Рединг за член на Европейския парламент и аз се поздравявам за това. Контекстът на това изслушване, както знаете, е по-особен. От една страна Периода, за който люксембургското правителство определя моята кандидатура е кратък, тъй като а, ще бъде създадена нова комисия. От друга страна, като генерален директор а, в комисията, аз а, си давам сметка за отговорността, която поемам. Така че аз се явявам пред вас а, с известна смиреност. Аз ще продължа това, което беше правено от госпожа Редин през последните пет години, ще осигуря също и приемственост от предишната ми работа и това, което ме е мотивирало през последните 30 години. В отговора на въпросника аз съм дала информация за моя опит. Тук ще спомена, че ако бъда избрана изцяло колегиално и при пълна прозрачност ще участвам в работата на Европейската комисия в непрекъснато диалог с Европейския парламент, за да можете да упражнявате ефикасен демократичен контрол. Няколко думи за мен, преди да премина към портфел, който ще ми възложи председателя Барозо. Като жена считам, че да се вслушваш в мнението на другито прозрачността, лидерството са реални ценности и ще продължа да ги отстоявам в моите професионални, институционални отношения и най-вече с Европейския парламент. През последните пет години пространството на правосъдие в Европейския съюз се промени значително. Правосъдието за гражданите и правосъдието за растежа целтът да подобрят в конкретен смисъл живота на гражданите и предприятията. Освен това, ще бъдат прияти мерки в областта на унаследяването в трансгранични ситуации, което ще улесни семействата, така че всички да могат да се ползват със същите процесуални минимални права в цяла Европа, да имат право на превод, на адвокат, освен това, в областта на гражданското и търговско право ще се облегчат предприятията, в частност малките и средни предприятия. Вие вече премахтахте екзекатурата като една доста дълга и скъпоструваща процедура. Освен това, парламентът показа лидерство по отношение на отстояването на основните права. Сътрудничеството в гражданското и наказателната област е част от съвместното вземане на решение, което сега е правилото. Бяха постигнати значителни постижения и по отношение на основните права. Но ние трябва да спазваме ценностите, трябва да ги отстояваме Италианското председателство има ясни амбиции да се постигне напредък в тясно сътрудничество с вас. Целите, които искам да споделя с вас тази вечер, са следните. Вие ясно заявихте, че сте за амбициозна реформа Що се отнася до защита на данните? Това е приоритет за едните месеци. Общата ни политика трябва да бъде да подготвим най-добре работата в триалог. Сътрудничеството между комисията и парламента беше отлично в това отношение. Вашата подкрепа през едните месеци ще бъде от особено значение. Преговорите с Съединените щати относно обработката на данните навлязоха в решителна фаза както що се отнася до рамковото споразумение за сътрудничество в областта на правото, така и при обмена на търговски данни. Що се отнася до рамковото споразумение или това всеоплатно споразумение, Съединените щати предприеха стъпки за реципрочност по време на министерската среща през юни и имат намерение да предприемат законодателни мерки. Позицията на парламента по тези въпроси бяха формулирани добре в отличния доклад на господин Мораес. И аз ще ви информирам как се развива работата по това досия. То ще бъде, вероятно, едно от най-важните през идните месеци. Що се отнася до Safe Harbor, обмена на търговски данни, вече има напредък. И за това е важно 13-те препоръки да бъдат изпълнени. Преговорите по рамковото споразумение и Сейф Харбър са решаващи, що се отнася до подобряване на доверието с САЩ във връзка с обработката на личните данни. Несъстоятелността е много важен проект за економическото развитие, ще бъде в подкрепа на затруднените предприятия. Той е включва важни елементи от европейското законодателство за спасяване на предприятията. Надявам се, че парламентът и съветът ще намерят общо решение чрез диалог. Европейската прокуратура е друг важен проект за бъдеще. Тази Европейска прокуратура ще ни позволи по-ефикасно да се борим срещу измамите и да защитим европейския бюджет. Това е един от приоритетите на италианското председателство и комисията ще работи за реализирането му. Директивата за борба с измамите създава важни норми, които ще бъдат прилагани от Европейската прокуратура. Парламентът вече постигна напредък в областта на процедурното право, правото на превод, право на информация, право на адвокат. Аз ще настоявам за установяването на минимални стандарти в общата наказателното право и в частност презумцията за невинност, съдебната помощ, процесуарните гаранции за децата. Като жена аз много държа на присъствието на жените в управителните съвети на предприятията. Това е важен проект за равенството между половете, но и по економически съображения, тъй като ясно се вижда, че присъствието на мъже и жени в управителните съвети има положителен ефект върху конкурентоспособността на предприятието. Що се отнася до равенството между половете, комисията ще работи до края на мандата си в това отношение. Аз не забравям също и борбата срещу насилието срещу жените, също дискриминацията на базата на религиозни вярвания и правата на ЛГТБ, интеграцията на робите. И така аз ще изпълня моят ангажимент да участвам в работата на колегума в отстояване на основните права на Европейския съюз, основните ценности. И така аз съм наясно с предизвикателствата и ще вложа цялата ми енергия. Аз съм силно мотивирана да работя по законодателните досията при пълна прозрачност и в добро сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Ms. Reichertz. Um, да преминем към въпросите. Първия въпрос от, от групата на НП, госпожа Моника Холмайер. Седем минути имате, Моника. Благодаря. Да започнем с първия въпрос към госпожа Райхардс относно защитата на данните. Конкретно за проблемите, които от една страна идват с цифровите технологии. Те играят важна роля относно растежа в Европейския съюз. Сблъскваме се обаче с проблема, че Google е монополист, който не само изкривява пазара, сортира информациите, но преди всичко много внимава малки стартиращи предприятия или средни предприятия да не могат да се наложат на пазара. Тоест, играе ролята на типичен монополист. Какви идеи и предложения имате в тази връзка за да накарате Google да се съобразява и от правна гледна точка и да наложите някакви справедливи правила на пазара? Второ, в тази връзка се притеснявам, че монополисти като Google обработват данните по начин както те желаят. Те налагат своите критерии и за това искам да попитам какви възможности виждате монополистите да не могат да използват данните толкова свободно, както до сега, за да могат да стъпват на нови пазари, което от друга страна не е възможно за другите участници на пазара. И накрая имам въпрос за съвместното сътрудничеството сътрудничество, трансграничното сътрудничество. Много често се срещаме с трансграничната престъпност и моят въпрос е как можем да освободим тези съвместни трансгранични раз, разследващи екипи от бюрокрацията, за да работят те по-прецизно и при определени обстоятелства тези разследвания да бъдат постоянни. Има ли Имаме големи проблеми при признаването на резултати от разследвания и доказателствени средства при трансгранични производства. Какви допълнения можете да предложите в правната област за борба с тежката престъпност и то трансграничната такава? И въпрос за Олаф имам. До някъде се доказа, че има нарушения, че Олаф, особено генералният му директор Кеслер и някои други от разследващите, са допуснали тежки нарушения на хартата на човешките права. И също така и също така на регламент 45 от 2013. Вие ще бъдете отговорният комисар и за това искам да ви попитам как искате, как можете да се справите с ОЛАФ, с генералния директор, с целия персонал, така, че те да спазват човешките права и техните органи да се отнасят уважително към спазването на човешките права. Също така да гарантирате, че и ОЛАФ ще се придържа към всички правила – и последен въпрос за Евроюст относно Европейската прокуратура. След като Европейската прокуратура няма да получи допълнителни средства, дали тя ще трябва да изпълнява и други допълнителни задачи и ще може ли да се гарантира, че прокуратурата няма да бъде само на хартия, а ще изпълнява задачи, които ще бъдат от добавена стойност за европейските граждани. А и Роберта Мицула ще зададе втория въпрос от групата на НП. Ще продължа като средоточа върху защитата на данните. На 12 март Европейския парламент прие проекто закон и предаде щафетата на сегашния парламент. По време на гръцкото председателство беше постигнат един по-общ подход към защитата на данните. Европейският парламент и съветът застъпват позиция, която до някъде е обща. Тоест, те подкрепят до някъде първоначалния текст, предложен от комисията. Как комисията ще се, се ще премине от първоначалното си становище, за да може този процес да бъде реалистичен и във възможно кратко време. Как ще подходите към защитата на личните данни и преговорите с САЩ? Каква е позицията на комисията и съвета във връзка с директивата защита на данните? програмата за наблюдение на САЩ. Ние искаме да приемаме резолюция по тази програма и нейното въздействие върху трансатлантическото сътрудничеството. Европейският парламент поиска от комисията да представи мерки, които да гарантират незабавното прекратяване на тези практики и да направи ново предложение за рамка за обработка на личните данни, т.е. общи правила за защита на данните на общностно ниво. Как комисията смята да продължи с, тези, с прилагането на тези препоръки? Европейският парламент поиска от комисията да представи правно положение за обработката на подробни досиета на европейско ниво. Така че тези, това да не излиза извън границите на Европейския съюз. Комисията ще може ли да представи такова правно предложение? Благодаря. Благодаря, че спазвате времето. Следващите групи са от групата на, от комисията Либе и СНД. 6 минути. Госпожо Райхерт, ние искаме комис... Имаме много малко време, за да си изберем комисар, затова искам да се съсредоточа върху три теми. Започвам с защитата на данните. Парламентът с голямо мнозинство взе решение, но в момента бл... решението е блокирано от съвета. Ние сме много ядосани, защото в интернет ежедневно се появяват нови неща и ние трябва да имаме един подход. Данните се използват от правителства, от концерни, от тайни служби какво ще направите, за да може най-накрая да се прекрати тази блокада от страна на съвета? Тази връзка е важно и рамковото споразумение с САЩ за обмяната на данни в областта на наказателното преследване. За нас винаги е било ясно, че ако такова споразумение се подпише, при всички случаи ще представлява ефективно правно средство а, за европейските граждани. Какви възможности виждате, за да гарантирате, че такова споразумение няма да излезе извън изискванията и представите на парламента? И последно, за защитата на данните, споразумението Сейф Харбър. За много колеги парламента вече има противоречие дали наистина данните е, ще бъдат сигурни в този сейф карбър. Някои колеги биха се отказали от такова споразумение. Първоначално комисията направи проверка направи проверка какви альтернативи и какви подобрения могат да бъдат постигнати по това споразумение. Дали наистина Сейф Harbor ще осигури безопасна, безопасна обмяна на данните. Много важна област е въпросът за правната сигурност и основните права. Разбира се, държавите членки трябва да спазват и прилагат тези изисквания. Това е, е записано и в договора и държавите членки трябва да гарантира тези правила да бъдат изпълнени в живот на национално ниво. Комисията състави анкета, но тя се концентрира върху контекста на европейски економически семестър. Тоест, областта на правни, правната област е малко извън този обхват. Ние, разбира се, трябва да гарантираме, че процесуалните права Спазването на правната сигурност ще бъде гарантирано не само по отношение на жертвите, но и на заподозрените обвиняемите. Вие, ние вече сме обсъждали тези правни системи какви възможности виждате за оказване на натиск, за да могат всички държави членки да се ангажират доброволно да се спазват всички тези правила, да бъдат налагани и основните права наистина да въжат за всички граждани, не само на хартия, а и да могат да бъдат ползвани. По отношение на основните права, ние трябва да говорим и по въпроса за дискриминацията. Това е тема, с която се занимават много от нас. Става въпрос за правата на мигранти, малцинства, имаме стратегия за ромите, но разбира се става дума и за дискриминация основана на происход, религия и така нататък. На европейско ниво сме приели няколко директиви, в които сме описали причини за дискриминация, забранили сме дискриминацията, но тази забрана се концентрира винаги върху конкретни житейски области, например дискриминацията на трудовия пазар. Тук ни липсва един общ принцип, който да забранява дискриминацията по принцип във всички житейски сфери. И тук имаме впечатление, че Процесът по приемане на такива обхватни антидискриминационни правила не успява, най-вече в съвета. Вече е, като е, квадратура на кръга се получава, когато искаме отговор на този въпрос. Е, може би вие вече сте разработили някои идеи, какви стъпки могат да бъдат приети, за да бъде притиснат съветът да предприеме допълнителни действия, за да се придвижим напред. По наше мнение, това са най-важните въпроси, които искаме да ви зададем. Благодаря, Бригит. Само за 4 месеца става въпрос. Може да си тръгнете сега, ако настоявате, но предпочитаме да останете сега. Координатора в Либа от името на, на ЕКР, Тимати, заповядайте. Добре дошла на нашето изслушване, госпожо. Сега това, което каза госпожа Хомарк. Аз съм докладчик по предложението за съвместните екипи за разследване и трябва да кажа, че, че съм разочарован, че не сме достигнали е, до нивото на сътрудничество между отделните екипи в Европа, както би трябвало е, като се е, има предвид колко се влушава положението в Ирак и в Сирия, групи като ИДИС а, какво, смятате, какво смятате за новите мерки за обмен на данни с агенции извън Европейския съюз? Това е един от, а, един от приоритетите на комисията. Сега Европейската заповед за задържане или за арест. Смятате ли, че това трябва да бъде приоритет в областта на правосъдието и, и вътрешните работи. Искам да получа някакъв ангажимент от страна на комисията по отношение на реформите в Европейската заповед за, а, за арест. Това може би е полезен инструмент, но има нужда да се преработи. Правото на забрава, освен а, когато се занимавате с йога, аз знам, че госпожа Райхерт се занимава с това, но а, какви, са, какви са потенциално опасните последици от наскорошното разрешение на Европейския съд? Политик, е, бивши политици, а, е, а, е, криминално проявени лица, професионалисти в деликатни области да искат да се заличат данни за тях. Смятам, че а, решението на Съда на Европейския съюз е неясно и, и некатегорично. И и е, то води до, до, до промяна, която не е от обществен интерес. Благодаря, е, е, Тимати. Е, госпожо кандидат е, е комисар, имате право да не отговаряте на въпроси, свързани с е, йогата. Госпожа Сесилия Уелстрюм, е, е АОД в Либе. Благодаря. Господин председателю, е, добре дошла, госпожо кандидат комисар. Благодаря, че се отзовахте на поканите ни. Европейския съюз няма да е съюз без гражданите му да споделят е, общи е, ценности и основните права не са, не са някакъв придатък, а, а те са в основата на, на функционирането на Европейския съюз. Та ще имате ли решимостта, която е необходима за отстояването на основните права? Дори когато това налага да се действа срещу държави членки, които не изпълняват задълженията си по договора по отношение на основните права и, и върховенството на закона. Бихте ли дори е, подели процедури за, е, за наказание за нарушения спрямо държави членки, които намаляват, е, на, нарушават основни права, като свободата на религия и, и, и вероисповедание, свободното движение, правата на общността ЛГТБ, ЛГ, ЛГБТ и а, а, правата на ромите? Също така бихте ли е, включили в е, пътната карта за правосъдието, е, така че да обхване и в по-широк план върховенството на закона? Също така какво предлагате да се направи за по-нататъчното наблюдение на зачитането на основните права в 28-те държави членки. Благодаря ви. Благодаря, Сесилия, председателя. Това сега Европа на свободата и пряката демокрация, госпожа Ферера. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Райхерт, за това, че сте е, е с нас тази вечер. Нивото на цивилизация е на страна се вижда в нивото на защитата на правата на човека която, което се осигурява. Естествено, че това трябва да е свързано с индивида и живота му в едно общество. Когато става въпрос за неприкосновеността на личния живот, Европейския съюз трябва да, да гарантира минимални стандарти и също да, да гарантира изпълнение на тия стандарти в отделните държави членки. В момента много държави членки са много далеч от осигуряване на, на такива а, основни а, права и хората живеят в унизителни а, а, условия. Дори, дори станахме свидетели на, на изтезания наскоро. Та, а, тогава, а, когато хората са затворени, лишени от свобода, а, а, трябва да се а, е, гарантират също така тяхните права, защото те са уязвими те могат лесно да бъдат обект на, на насилие. Това въжи и за хора в психиатрични заведения. Да, по отношение на защитата на основните права на лица, лишени по някакъв начин от свобода, искам да знам по какъв начин ще се спазват принципите от Стокхолм. Сега представителя на гое в Либе. Заповядайте. Сърдечно добре дошли, госпожо Райхерц. Имам четири въпроса. Първото защита на данните. Бяха казани няко, някои неща. Какъв е графикът? Какъв е вашият график? Може ли да се каже, че и съветът ще премахне блокадата на директивата, не само за регламента, но и за директивата. Второ, масовото шпиониране на граждани на ЕС. Какви стъпки ще предприемете, за да изпълните доклада и препоръките към него, т.е. как ще приложите на практика препоръките на Европейския парламент. И това въпрос на сигурност или на основни права е за вас. Трето, основните права в ЕС също се нарушават. Виждаме го в Унгария, в други страни. Имаме доклад за Унгария доклада Тавариш, доклада Мишел във връзка с основните права. Моят въпрос е какво ще направите във връзка с прилагането? И последно, имаме страхотна стратегия за ромите, но дискриминирането на ромите никога не е било толкова голямо, както сега. Смятате ли да запазите нещата така или ще използвате по обвързващи инструменти за премахване на дискриминацията на ромите. Благодаря, Корнелия. Следващият въпрос госп... Аржентини от Зелените. Благодаря. От е, името на нашата група имаме три въпроса. От април до юни близо 4000 роми бяха изселени от страна на френските компетентни органи. Какво смятате да направите, за да прекратите тия практики, които нарушават свободното движение? След това Агенцията за защита защита на основните права по отношение на общ общността ЛГБТ. Какво смятате по този въпрос? Комисията предлага да се приеме законодателен акт против дискриминацията. дискриминацията 2008 година бе внесено на това предложение, но тогава нищо не е свършено. Какво смятате да направите, за да предвижите този въпрос и в държавите членки? И третия въпрос. Вече доста въпроси се зададоха за защитата на личните данни, но бих добавил само, че излезе решение не само по, не само по делото Google, но също и за запазването и съхраняването на данни. Откакто вече не, няма директива за, за, за запазването, задържането на данни, защото тя беше заменена от директивата за електронната защита на лични данни. Решението, решението обаче е, поставя в е, противоречие някои от е, разпоредбите в новата директива. Установи се, че има държави членки, които, които са нарушили директивата. Ще, ще подемете ли процедури за наказание за нарушение? Председателя, благодаря на всички координатори от Либе за това, че спазиха предоставеното им време. Това до някъде решава проблемите, с които тръгна това заседание. А благодаря ви също и за качествените въпроси, които, които зададохте. Сега ще дам думата на а, Мартин Райхерт да се опита поне да отговори в рамките на, след, на следващите 10 минути да, на въпросите, които чухме. А, това е непосилна задача, господин председателю. Аз ще разполагам само с 4 месеца, не с 4 години. Благодаря ви за поставените въпроси. Ще се опитам да ги групирам по основни теми. Надявам се, че ще ми извините, че няма да навлизам големи подробности, след като разполагам само с 10 минути но ще имаме други възможности да разгледаме по-подробно всички тези аспекти. Това няма да е възможно днес. Относно защитата на данните в самото начало, аз казах, че това е едно от най-важните досиета и всички проблеми, свързани с САЩ, с Google, Microsoft и прочие, са включени тук. Ще се опитам да структурирам въпроса си, за да мога да отговоря на максимален брой въпроси. Най-вече искам да благодаря на всички ви за това, че наблегнахте толкова на този въпрос. От 6 юни имаше решение на съвета. Какви са намеренията ми? Какво смятам да направя? Беше постигнат значителен напредък по време на неофициалния съвет. Необходимо е да има повече гъвкавост в публичния сектор и в това отношение е направено доста. Надявам се, че ще има деблокиране на досието в съвета и в най-скоро време да може да се проведе тристранна среща, за да се реши проблема до края на годината. Вие говорихте за Google, но също трябва да споменем и Microsoft. Това са дружества, които имат противоречиви задачи и те са подложени на различни правни системи, защото тази в САЩ е по-различна от тази в САЩ, в Европейския съюз. И в САЩ, например, се позволява достъп до определени данни, които не са достъпни тук. Ние сме разглеждали този въпрос многократно, комисията многократно е подчертавала, че личните данни не трябва да бъдат предавани или да бъдат пряко или косвено достъпни, освен ако не се изпълняват клаузи от международни договори. Искам да се спре накратко още веднъж на правната рамка, така както е предложена, тъй като в това предложение комисията, а то датира 2012 година, се се подчертава, че дружествата, които работят в Европа, трябва да спазват европейското законодателство в областта на защитата на личните данни. И това е във връзка е с казаното от госпожа Холмайер. За това трябва бързо да се приеме пакета за защита на данните. Още няколко думи за Google. Аз а, чета непрекъснато печата. И това е много важно досие. Аз не мога да се произнасям съвсем ясно на този етап, защото много неща са в ход, много неща предстои да се анализират. Но правото на информация, правото на защита на личните данни трябва да бъдат спазвани. Предложението на комисията съответства на решението на съда. Господин Олбрахт също спомена че има разлики в законодателството на държавите членки, но трябва да се спазва решението на съда, да се разгледат състоянието на нещата в държавите членки в светлината на това съдебно решение. За мен най-важното е да има равновесие. Що се отнася до Сейф Харбер, господин Олбрехт поиска да, да бъде суспендирано това споразумение. Посланието ви беше ясно. През ноември 2013 година комисията направи 13 препоръки. От тогава комисията води преговори и а, се водят преговори с американците, така че тези преговори са в ход. Когато се подготвяха за това а, изслушване тя каза, че е постигната съществен напредък, особено в областта на прозрачността. Комисията има ясна линия по това досие. Ние искаме американците да изпълнят и 13-те препоръки. Считам, че на този етап Франсуас Любай ще ви обясни по-точно през едните а, седмици, докъде са стигнали преговорите с САЩ и тогава ще можете да заявите вашата позиция, но това действително е изключително важно досие. Относно отчитане нуждите за национална, на националната сигурност, мисля, че в това отношение Сейф Харбър трябва да остане като е, изключение. Това е принцип на правото. За рамковото споразумение ще кажа само няколко думи за него. Това също е голяма крачка напред. Водят се преговори между комисията и американските власти. Американските власти поеха ангажимент да изменят законодателството си, така че европейските граждани да се ползват от същите права като американските граждани, така че считам, че сме на прав път и преговорите вървят във вярната посока. Ще се опитам сега да структурирам отговорите си. Ще премина към втората тема, а именно свободното движение. Вие многократно повторихте, аз също ще го направя, че свободното движение не подлежи на преговори. Свободното движение е една от, една от големите четири свободи. Европейският съюз трябва да отчита това. Това е стълб така че не може въобще да подлежи под, на въп, под въпрос този елемент. Европейската комисия се вслушва в гражданите и следва един конкретен подход, е, за да не се допускат е, злоупотреби и да се ограничат поне те. Например, е, ние знаем, че съществуват бракове по по сметка и трябва да се направи нещо в това отношение. Знаем също, че съществува дискриминация в различни области. Комисията е пазител на договорите. Имаме директива за принципите за недискриминация и за прилагане на хартата. Аз лично поемам ангажимента европейското законодателство, което е на лице, да доведе до пълно спазване на Хартата за основните права и тук правата на ЛГТБ лицата също следва да бъдат отчитани. Вие имате водеща роля по това досие и аз ще работя заедно с вас за приемането на директивата за недискриминацията, въпреки че не е съвсем очевидно. Аз все пак ще разчитам на вашата помощ. Относно ромите, тук комисията също се опитва да прилага положителни мерки. Има проблеми в държавите членки, но все пак трябва да се вслучваме в държавите членки и техните граждани по този въпрос. Свободното движение е един принцип и трябва да се спазва равновесието, подходът на Европейската комисия, нейното настояване за интеграцията на ромите изисква те да имат достъп до училище, до здравеопазване, до а, работни места. Това са важни ценности, защото ако ромите могат да бъдат интегрирани, много от проблемите, свързани с а, това население, могат да бъдат разрешени. Що се отнася до а, Европейската прокуратура, така преминаваме към темата за наказателното право, както вие сами подчертахте, това е прокуратура, която предвижда колегиални, колегиални органи и взаимодействие между наказателните органи в държавите членки. Целта е да се използват по-добре ресурсите, да работим по-добре заедно, да се отчитат наказателните системи на отделните държави членки. Така, какво пропуснаха? високият, прекалено високият брой на лишени от свобода лица и трябва тук да кажа, че ситуацията в момента е такава, че не е съвместима с принципа за презумцията за невинност. За това ние ще се опитваме да приведем в действие трите основни документа, които са в процес на транспониране от държавите членки, за да се урегулира, този проблем в държавите членки. Аз съм готова да отговоря и на другите въпроси и бих могла да обсъдя въпросите по-отделно с вас, но вече виждам две червени звездички, които ми напомнят, че времето ми изтича. Uh, thank you, madam. Uh, Now we come to the questions by the Euric. Сега ще чуем uh, въпросите на координаторите. Комисията по правни въпроси, господин Звявка, 4 минути, заповядайте. Bardzo dziękuję, panie e, przewodniczący. Podziwiam Благодаря, господин председател. Възхитителна е, възхитително сбити а, отговори дадохте. Ще се опитам ясно кратко да се изкажа. Два въпроса. Сесилия Викстрем вече спомена, че изграждането на един силен съюз може да се основава само на, на общи принципи. Към това трябва да добавим, че трябва да създадем и една обща европейска правна култура. И това е нещо, което разискваме от известно време в нашата комисия. Сега, решенията на съда, най-вече по търговски въпроси. Взети са доста добри а, решения и, и, тия, и, те, и те трябва да се изпълнят от държавите членки. Те трябва да се съобразят. През юни съветът призова за укрепване на резултатите в това отношение и, и посочи, че е необходимо да се обменя информация за правните инструменти, които са на разположение както на гражданите, така и на предприемачите в Европейския съюз. ето и въпроса ми сега. Какви стъпки ще предприемете, така щото да укрепите тия инструменти? И да повишите достъпността на такива мерки а, за нашите предприемачи. За да се изгради тая правна култура, за да се изпълняват тия решения на съда, е необходимо да се укрепи доверието. За тая цел трябва да се организира обучение за съди, прокурори и за служителите в съдебната система. Преди две години Европейската комисия прие една пилотна програма, от която ние не сме особено доволни. Тъй, че е, ще ви помоля да споделите вие какво мислите за това. Как могат да се укрепят тия мерки? Още един въпрос. Това е свързано с законодателството за, за продажбите в Европейския съюз. През юли 2011 година, преди 3 години, започнахме, започнахме да, да разработваме една а, а, факултативна обща правна система в областта на, на, на а, търговското право. За съжаление обаче напредъкът не изглежда особено добре. Господин Белингер и нали, колеги бяха в миналото докладчици по това въпрос. Сега ще трябва да изберем нови. Та въпросът ми е, ще подкрепите ли действията им? Подкрепяте ли този, този факултативен правен инструмент. Благодаря, госпожа Рагнер. Три минути и половина имате, заповядайте. Благодаря, господин председателю и добре дошла, госпожо Райхерт. Тъй като разполагате с ограничено време, аз ще се съсредоточа върху тези въпроси, които са от огромно значение за нас. А именно, някои текущи въпроси, някои сега належащи въпроси. Първо, един въпрос, който, който е много от голямо значение е, за гражданите. Става въпрос за, за упростяването на процедурите по приеми на някои важни документи в Европа. Парламентът на първо четене е, приветства предложението на, на комисията за упростяването на процедурите за приемане на, на документи и дори да се разшири този проект. Е, комисар Рединг е работила по този въпрос и често говори за него. Та, а, а, искам да ви попитам, а вие какво мислите за, за а, а, обръщането на тъжеста за покриването на разходите за превод, например? После, а, какъв е подхода ви за а, при, признаването на документи за гражданско положение? След това за общ, общото законодателство в Европейския съюз в областта на продажбите. Това е един, един от приоритетите на италианското председателство и искам да ви попитам вие като, като комисар какво бихте направили точно по това досие. По-конкретно, ако може да ни кажете. Третия въпрос, който бих искала да повдигна е нещо, което вие също споменахте в уводните си думи. Става въпрос за, процедур, за процедурата по несъстоятелност. На първо четене парламент, парламента поиска допълнителна информация и, и, и това да се създават а, преференции за служителите на, на дружество в несъстоятелност. Смятате ли вие да, да заложите това в бъдещите предстоящите предложения на комисията? И е, една от е, водещите, е, един от водещите приоритети на комисар Рединг е, са жените в съветите на неизпълнителните директори. Какво смятате вие да, да продължите по този въпрос? Сега, каква е разликата обаче между предложението на комисията и позицията на, на парламента? Заличаването на текста, който налага изискване за представяне в размер на по-малко от 10% от работната сила. Та, вие какво му мислите да направите по този въпрос? Една друга тема, която е от голямо значение, е свързана с санкциите. Европейския парламент разполага с един списък санкции, и той включва а, изключване от а, достъп до, до обществени търгове. Какъв ще е вашия подход като комисар? Какво смятате и за, за засилването на, на, на преговорите с съвета и най-вече какво ще направите с онези държави членки, кои, които а, с доста неутрални позиции заемаха до сега, така че да се стигне до, до реални резултати, не просто едно предложение. Благодаря ви. Благодаря. Господин Карим, а, екаре една минута и, и половина кубичета. Благодаря. Добре дошла, госпожо кандидат комисар. Наистина разполагаме с много малко време, но моментът е много важно, важен. Хората гледат на нас и очакват от нас да постигнем растеж и трябва да да, да намалим пропастта между нас и гражданите. Какво смятате за отношенията с националните парламенти? Най-вече, като имам преди това какво каза вашия предшественик, по отношение на европейския, на европейския прокурор. Отговор, който даде на базата на принципа на субсидиарност. Предния парламент подчерта, че трябва да се подобри диалога с националните парламенти и е необходимо да се проучи възможността за укрепване на механизма на субсидиарност. Второ, плановете за растеж това, което казаха двама от координаторите ми по отношение на общото европейско законодателство за продажбите. Сега, въпреки, че има доста сериозен разнобой не само сред заинтересованите страни, но също и сред правителствата по отношение на полезността от една такава мярка, трябва, трябва да, да си дадем сметка, че има вече е, общо европейско законодателство, например в областта на защитата на потребителите, които биха могли да доведат до положителни резултати както за, както за гражданите, така и за стопанския сектор. Ще се съгласите ли, че ресурсите на комисията ще са по-добре оползотворени в онези области, а не в тази нова? Сега по отношение на патентните, също има в зародиш общ, мерки за, за общо законодателство. Какво мислите да се прави по този въпрос? Сега, като казахте, че това е от голямо значение за растежа, възможно ли е да сте имали предвид да сте била вгледана по-скоро навътре към Съюза, отколкото е отвъд него и сътрудничеството ни с други страни, трети страни? Добре дошла и от моя господин Райхец. Имам два въпроса към вас що се отнася до режима за браковете, признаването на решенията в тази област и унаследяването. Има документ, прият от Европейския парламент. Очакваме от известно време решение на съвета. Моята комисия отправи апел за регламента за реципрочно признаване на осиновяванията, защото имаше случаи, когато бяха оттеглени решенията на родителите поради липса на признаване. Приемате ли, поемате ли ангажимент да се приеме нужните мерки за взаимно признаване на осиновяванията в държавите членки, така както иска парламента? И друга тема, която беше засегната от някои от колегите, струва ми се за изключително важно държавите, които не спазват хартата за основните права, да бъдат санкционирани, а не просто да бъдат порицавани, както правеше вашата предшественичка. Дали вие ще насочите вашата енергия за да се приложат положителните опити в това отношение. господин Кризогонос. Гуе минута и половина, заповядайте. Okay, not present. Няма го. От името на зелените сега координатора, минута и половина заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Райхерт, имам два въпроса към вас. Един е свързан с арбитража. Това е един а, въпрос, който навлезе и в по-широките обществени дебати във връзка с а, а, поразумението за партньорство за, в търговията и инвестициите с САЩ. Та разполагаме с а, преработения регламент Брюксел 1, а, който вече а, година и половина е в сила и, и е, трябва официално да се изключи арбитражът от е, приложеното поле на е, регламента, но все пак е, е, има някои е, неясноти. Въпросът ми е следния. Бихте ли се съгласили че за да могат да участват в арбитража да националните съдебни системи, те трябва да са по-ясно интегрирани в регламент Брюксел 1. Втори въпрос е свързан с отличането на деца. Знаем, че това е източник на... Това е... са големи трагедии за семействата и самите деца. Сега, водят се в момента дебати и съветът не е съгласен, отрича обща европейска компетентност по Хакската конвенция. Вие бихте ли подели дебати по този въпрос, така щото Европейския съюз да има, да има да придобие компетентност в областта на, на отличането на деца в международен план. Европа на свободата и пряката демокрация, минута и половина, заповядайте. Seems to be uh, not present, uh, therefore that would be the end. Uh. това приключваме и сега госпожа Райхерт, моля да се опита да, се опита да отговори на въпросите. Thank you. Bueno, pues parece ser que tomamos ya la palabra la Comisión de Derechos de, la Mujer, que en esta ocasión... No... Да, наш ред е като Комисия за правата на жените. Надявам се на бъдещи заседания да нещата да стоят по друг начин. Започваме с въпросите на координаторите. За... Започваме с координаторите на политическите групи. Госпожа Легрип, имате една минута, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Райхерц, аз ще се спра на въпроса за неравното заплащане. Какво считате за решението от декември 2013 на Европейският парламент за директива в тази област? не беше прията, защото имаше недобро прилагане, за да се премахне разликата в заплащането за равен труд на мъжете и жените. Какви позиции ще отстоявате в краткия срок, в който ще заемате тази а, позиция? дали препоръките от март от тази година според вас са достатъчни, що се отнася до резултатите и срока за постигането на тези резултати. Какво означава точно в европейски мащаб труд, който има еднаква стойност? Има ли предложения, които бихте направили като е, жена, за да насърчите в по-голяма степен предприемачеството сред жените? Е Госпожа Арен. Благодаря. Вашата работа се осложнява, тъй като вие трябва да да работите по това, което е направи в миналото и да гледате към бъдещето. Искам да поставя въпрос, който беше поставен от другия колеги, свързан с жените в управените съвети. И втория ми въпрос се отнася до ам, отпуска по майчинство в ам, а, Рефита се предвижда по-добра защита на жените, които а, са родили наскоро деца, които а, кърмят Не считам обаче, че примахването на директивата ще доведе до постигане на тези а, цели. Жените се нуждаят от повече закрила, когато се намира такова положение. В а, парламента беше свършена много важна работа по този въпрос. Вие смятате ли да надградите над постигнатото и по време на италианското председателство Горям Морети, която е италианка ще изготви доклад и тя ще отстоява тази позиция, така че ние искаме да се продължи това, което вече е направено, вместо да започваме отново от нулата. Госпожа Милина от Алде. Добре. Добре дошли, госпожо кандидат комисар. Първият ми въпрос е за Нова, който беше прият в края на последния а, парламентарен период. Парламентът прие през февруари доклад с молба към комисията за предложение законодателен акт, за мерки от страна на държавите членки за предотвратяване на насилието срещу жени. Наскоро комисията отговори, че не е подходящо да се а, приема законодателен акт за предотвратяване на дадено действие. В нашия доклад не се настояваше за кой знае какви нови мерки. За това Директно въпрос към вас. Съгласни ли сте с това становище и какво възнамерявате да направите, за да се борите с насилието срещу жени на ниво ЕС в областта на законодателството? Благодаря. Благодаря. Това е много важен въпрос, която е важна за нашата комисия. Госпожа Фон, Штойх, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Райхерт, международни организации като ОНЕ или ЕФСФР се занимават с въпросите за жените и извън формални, формалностите на трудовия пазар. Например, майки, които 24 часа 7 дни в седмицата работят без право на отпуск. Никой не говори в профсъюзите за тези жени, които отглеждат децата си. В рамките на европейската политика работата на жените се признава само ако е във формални взаимоотношения. Тоест, ако Тоест, Жената, ако се грижи за чужди деца, е продуктивна. А ако се грижи за собственици деца и ги храни, тя е по-малко ценна за обществото. Според вас това така ли е? Благодаря. Следващите от името на ГУЕ, госпожа Бюрк. Благодаря. Има много важни неща за кои сексуалните и репродуктивни здравни въпроси и отпуска по майчинство. И ние смятаме, че економическите и социалните измерения на равноправието между половете не е добре застъпено. Бедността е като че ли запазено поле на жените. Тя засяга и жените мигранти и ситуацията се влуши още повече вследствие на политиката на тройката. По отношение на равенството на половете трябва да поощряваме независимостта на жените. Да, говорим, но няма никакви действия. Комисията а, не се занимава достатъчно с този проблем. Възнамерявате ли да изследвате по-подробно ефекта от политиката на тройката и някой ще поеме ли отговорност за а, тези резултати? Как ще гарантирате равна економическа независимост на жените в рамките на ЕС, докато отглеждат децата си? Благодаря. Благодаря. Сега от името на зелените Георги Себастия, заповядайте. Госпожо Райхтерс, след няколко седмици испанското правителство ще приеме нови закони срещу абортите и ситуацията ще бъде същата като от преди 20-30 години. Как комисията ще коментира това положение? Какво ще се направи в тази толкова неприятна ситуация? Благодаря. Благодаря. Благодаря, че бяхте толкова кратки и сега накрая от името на ФДД госпожа Юто. Италия се характеризира с много малък дял жени на трудовия пазар. Много малък дял в сравнение с средното ниво на европейския пазар. През последните 15 години Заетите жени намаляват най-вече майките. Има проблеми на трудовия пазар, когато жената роди дете и това се влуши по време на кризата. Има все още много жени, които не са работили и е много важно да има и места за грижа за децата, където майката да остави детето си. Тук се опитваме или да да се намери частна а, или обществена детска градина или а, съответно дядовците и бабите. В Италия обществените детски ясли стигат за изключително малка част от децата. Какво може да предприеме Европейския съюз в тази връзка? С обществените органи е много трудно да осигурят тези места за отглеждане на деца. Има альтернативни структури, но те са много скъпи. Какви стъпки може да предприеме комисията, за да направи подобни места по-достъпни и за не толкова добре печелищите хора? Благодаря за това, че всички толкова стриктно спазвахте времето. Сега Госпожа Райхерт ще има възможност да отговори на въпросите на комисиите. Заповядайте, госпожо Райхерт. Благодаря за всички въпроси, които бяха поставени. Те са много конкретни и обхващат сфери, които са от особена важност за европейските граждани, независимо дали са мъже или жени. Има въпроси, които са от фундаментално значение. Ще започна с въпроса за несъстоятелността. Има сближаване на позициите в съвета, що се отнася до координирането на процедурите по несъстоятелност. Повечето от измененията, представени от Европейския парламент, е, бяха приети. Вече имаме контакти с съвета, за да може да се доближим още повече до позицията на парламента. Що се отнася до графика до края на годината, надяваме се да бъдат склю... приключени преговорите. Ето едно досие, по което може да се постигне огромен напредък. Относно публичните документи, това е друга важна тема за гражданите, както и примахването на бюрокрацията. Комисията предложи и текста за облегчаване на формалностите, свързани с приемане на трансгранични публични документи и примахването на изискването за допълнителни документи. И трябва да видим дали не е в наш интерес бързо да постигнем мнозинство в съвета и да тръгнем от тук. Що се отнася до гражданските въпроси, ние ще разгледаме съответните мерки и се надявам бързо да излезем с предложение в тази област, тъй като е от особена важност за гражданите в Европейския съюз. Италианското председателство също има силно желание да се предвижи напред това досие и да бъде постигнато съгласие на второ четене. Така ще можем да отговорим в голяма степен на основните безпокойства на гражданите. Относно присъствието на Жените по правилните съвети, това е изключително важна тема. Благодаря, че я поставяте. Госпожа Рединг свърши значителна работа по това досие. Трябваше да води доста битки в това отношение. Италианското председателство е готово да постигне напредък и в тази област има ясна цел да се постигне съгласие от моя страна. В рамките на краткия ми мандат аз ще направя всичко по силите ми, за да се предвижи напред това досие. Относно изключенията за предприятията, където има по-малко 10% жени. Ние искаме това изключение да се премахне. Относно санкциите, приемам изменението, което определя приложното поле. На този етап трябва да не трябва да се подсилват, защото ме се струва, че това би било непропорционална мярка, но можем да разгледаме този въпрос на по-късен етап. Относно регламента Брюксел 1, не се спомням кой постави въпроса. Да, благодаря. Брюксел 1 в момента се преразглежда и това много важно беше примахването на екватурата. Първоначалното предложение на комисията включваше международните аспекти. За съжаление обаче не беше намерено мнозинство в подкрепа в съвета. Ние ще се върнем на този въпрос, защото в Брюксел 1 има клауза за преразглеждане и службите ни вече работят в тази посока. Благодаря за проучването, което вие изготвихте в този контекст, тъй като това е едно от многото важни досиета. Има редица въпроси, които бяха поставени за общото европейско право в областта на продажбите. Това е сложен въпрос. Държавите членки имат много различни мнения, което се дължи на факта, че ние се намираме в ситуация, при която има доста различия по този въпрос вътре в самите държави членки. Относно ограничаването на а, прилагането на директивата за търговия онлайн, Техническото разглеждане на текста се осъществява в момента. Ние ще продължим да бъдем в контакт и да следим какво се случва. Друга критика, която се отправя, е, че това може да доведе до ограничаване правата на потребителите. Но ние тук говорим за система, която не е задължителна. Потребителите, разбира се, винаги биха могли да пазаруват там, където желаят относно върховенството на закона. Това беше друга тема, която беше поставена. но го говорихме по въпросите за основните права. Това е в сърцевината на европейската демокрация. Както вие подчертахте съвсем основателно, има доста проблеми в някои от държавите членки. Поради това комисията предприе инициатива да изготвим Съобщения по този въпрос. Член 7 е атомната бомба. За това първо трябва да намерим конструктивен подход, диалог с държавите членки и да се прилага прозрачност и равнопоставеност между държавите членки, така че комисията ще представи това съобщение. Там ще бъде описана процедурата, която ще се следва в случай, че се стигне до други подобни нарушения. Взаимното признаване на съдебните решения в граждански, по гражданските дела. Ние многократно говорихме по този въпрос, по-скоро как да създадем по-добро взаимно признаване в тази област между държавите членки. Идеята на комисията, и това е едно от нещата, по които ще продължа да работя, да продължи да разглежда как могат да се подсилят позициите и да се създадат минимални стандарти там, където такива все още не съществуват. Европейската съдебна мрежа. Ние имаме портала електронно правосъдие, което позволява да се извършва обмен на информация. Това са все инструменти, които позволяват по-добър обмен на информация и разбира се, ние сме предвидели и възможности за обучение и за информиране на практикуващите право. Друг въпрос, който беше засегнан, се отнасяше до прозрачността а, при транспонирането. Господин Кавада постави въпроса за признаването на брачните режими и по унаследяването. Това са важни въпроси, но също толкова важно е да се поддържа връзката между различните теми, да не се разделят а, брачните въпроси а, и тези свързани с унаследяването за да могат е, и двата въпроса да бъдат е, разрешени едновременно, да се приемат е, съответните документи. Затова трябва да има тази връзка между двете теми. Тройката председателство работи по техническите въпроси. Италианското председателство има амбицията и ни даде гаранции, че ще премахне последните пречки има единодушие, но предстоят още технически консултации, но нещата се предвижват напред така или иначе. Въпросът за осиновяванията също беше засегнат. Осиновяванията към момента не са обект на регламентиране. Беше спомената конвенцията от Хага, в този контекст се постави въпроса за взаимното признаване на процедурите по осиновяването и какво може да се направи едно дете, осиновено в една държава членка, да не бъде признато в друга държава членка. Това са важни въпроси за ежедневието на хората. Ние възнамеряваме да предприемем инициатива за взаимно признаване на актове, свързани с гражданското състояние. Това може да обхване и осиновяванията. Това е една от възможностите за ускоряване на работата по тези въпроси. Има въпроси, които могат да бъдат решени по начин, който да доведе до взаимно признаване на ниво Европейски съюз. На следващо място Извинявам се. Що се отнася до възнагражденията за жените, това са въпросите поставени от Комисията по правата на жените и равенството между половете. Трябва да има равенство между мъжете и жените. Като жена не бих могла да кажа и друго но е необходимо да има повече прозрачност. Аз разчитам много на натиска от партньорите. Комисията направи редица препоръки вече. Държавите членки се ангажираха да ги следват и да ни предоставят в писмен вид през 2015 година какви са резултатите от техните проучвания. Що се отнася до насилието срещу жените, и в това отношение ролята на комисията е тази а, на пазител на договорите. Сега няма да говорим за процедури за нарушения, но е необходимо да се спазва правото. Това е действително изключително важно. Дали трябва да се предложи или не директива за а, противопоставяне на насилието срещу жените. Госпожа Перес държи на този въпрос много. Ние сме създали цяла рамка за контрол, но що се отнася до приемането на директива в наказателната област, тук би трябвало да помислим съвместно дали има правно основание, тъй като това е фундаментален проблем, пред който сме изправени и по-настоящем ми се струва малко сложно, но ще разчитам на активността на вашата комисия за намирането на вярното решение. Относно отпуска по майчинство. Това е тема, която засегнахте многократно. Също господин Юнкер говори по нея. Аз едва ли ще ви кажа нещо, което вече да не е казано през последните дни. Директивата е на масата от е, няколко години и механично навлизаме в е, една процедура, наречена рефит. От три години нищо не се случва. Добрата новина е, че италианското председателство отново, проявявайки амбициозност, взе решение да разгледа това досие. И като жена Разбира се, аз само мога да приветствам подобна инициатива и бих могла да кажа, че това предложение за директива, ако съветът а, реши да предприеме действие, а, ще може да бъде а, реализирана и ние ще окажем съдействие на колегите от Италия е, и на държавите членки по това досие. Надявам се, че се умях да отговоря на, макар и не всички, поне на повечето от въпросите, които ми поставихте. <clears throat> Госпожо Рейхерст, ще ви помоля да отговорите накратко на въпросите на Либе за основните права но вашият отговор иллюстрира по отношение на Юри, Либе и Комисията за защита правата на жените всичко, което трите комисии искаха да чуят от днешното изслушване. Днешното изслушване беше почти цяло изслушване пред комисия, за което ви благодарим. Може би няма да се наложи да направите заключително изказване, защото вашите въпроси бяха много подробни. Искам да благодаря на всички членове, че останаха, защото тази процедура беше изключение. Няма да се повтори в процедурата по изслушване, пълната процедура по изслушване на кандидат комисаря. Затова искам да благодаря най-вече на членовете, които е, останаха. Искам да благодаря, искам да помоля координаторите да останат в залата, за да направим оценката на госпожа Райхерц. Искам да благодаря и на депутатите за тяхното присъствие. Благодаря на всички.